2015 година във връзка с продължаващата подкрепа на Европейския съюз за изкореняване на детския паралич. Вносител е Линда Макаван с деветима колеги. Има събрани 404 подписа, т.е. повече от необходимото и по силата на правило 136 от правилника за дейността ще има публикуване на този текст с имената на подписалите.